Много колеги ме помолиха да взема отношение по природните бедствия, които през изминалите дни и седмици засегнаха части на Европа и създадоха много тревога и затруднения на гражданите. Имаше наводнения в речните басейни и е, регионите около тях. Големи части от крайбрежието бяха заляти с вода. На много места е, времето е, и природните бедствия причиниха големи щети. От името на всички членове на Европейския парламент аз изразявам подкрепа и съчувствие към всички засегнати и смятам, че органите на Европейския съюз ще вземат адекватни решения, за да подпомогнат пострадалите региони. На 22 януари 2014 година под егидата на ООН ще се състои втората конференция относно бъдещето на Сирия. Тя ще се проведе в Женева. Срещата се очаква дълго време. Ще се съберат представители на е, сирийския режим, опозицията, международни партньори и те ще потърсят заедно е, изхода от гражданската война, както и е, начините за пътищата за създаване на временно правителство. Много сериозно е положението там, на място в страната, което би могло да затрудни свикването и провеждането на конференцията. Европейския съюз се призова всички участници в тази конференция да не отлагат е, нейното свикване. Парламентарните групи на Европейския парламент е, се присъединиха към този призив. Нашият парламент е, ще продължи да следи много внимателно случващото се в Сирия и по отношение на Сирия. Нашият е, колега Елмер Брак бе е, нападнат в е, едно изказване на министър-председателя на Румъния във връзка с негово изказване относно миграционните потоки. Той е обвинен в изказването на румънския министър-председател в нацистски настроения и тенденции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 сесиите на Европейският парламент е, вече може да се намери на страницата на Европейския парламент е, е, на сеанси си на живо. На 14 януари, 12 часа, изтича срока за внасяне на